So, good afternoon. Добър ден на всички. Добре дошли отново. Това е първото заседание на комисията след коледната вакансия, новата година, така че добре дошли. Да се надяваме, че ще имаме една ползотворна, добра година. Остават ни още 4 заседания на комисията преди разпускането на парламента, така че колегите да могат да се върнат по родните си места, да водят кампании, да се надяваме, че някои от нас ще се върнат тук и да не се върнат, пък пак ще спечелят свободата си. Така че и с ново място, и без все печелим. Но сега нека видим какво ни предстои за днес. Много натоварен дневен ред. На първо място, нека кажа, че имаше две искания да се отложи точка 21 едното. Това е поискане на вносителя на петицията, който не може да дойде през януари. Също така да се отложи точка 27 поискане на ГУЕ. Съгласни ли сте? Благодаря. Питър. Е, wir möchten den Tagesordnungspunkt 27 nicht verschieben. Не, ние не бихме искали 27 точка да се отлага. И сме против. А, за 27 точка ли говорите? Да, ние сме против 27-ма точка да бъде отложена, но всъщност аз имах предвид 21-ва точка. Ние сме против отлагането на 21-ва. Правилно ли ви разбрах? Вие искате да запазите 21 и да отложите 27 ма Или да се отложат и двете? Вие сте за отлагане на точка 21. Не, искаме да се включи точка 21. Добре. Всъщност по точка 21 единствено вносителят на петицията не може да присъства и за това помоли. Трябва да гласуваме, за да е ясно кой е съгласен да отложим точка 21, след като вносителят не може да присъства. Зелените и СПД. Добре, и кой би искал да обсъдим точката в отсъствие на вносителя? НП. Да преброим гласовете. Социалистите не гласуват. Добре, да повторим гласуването. Кой иска кой е съгласен да се отложи точка 21? Социалистите, ГОЕ, Зелените и СПД. И кой е за запазването на точка 21 на дневен ред, дори и вносителят да не може да присъства НП? Добре, да преброим гласовете. Инстарис.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 Okay, so if you vote yes, you vote for a postponement. С да гласувате за отлагане, с не гласувате за запазване на точката в дневния ред. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. let's see. Yeah, exactly. Okay, so we have voted 10 in favor of postponement. 10 са за отлагане, 8 против. Следователно отлагаме точка 21. Точка 27, нека направим точно същото. В този случай го е искат отлагане. И те и тези, които са за отлагане, гласувайте с зеления бутон, а с червения за включването на точката. If you're in favor of postponement, you push green. Те, ако сте за отлагане, натискате зеления бутон, ако сте против червения. Гласуването продължава. Край на гласуването. 9 на 9. Следователно се отхвърля, тъй като са наравно гласовете. Точката си остава на дневен ред. Чудесно. Това и ще направим и ако няма други възражения, приемаме дневния ред с направените изменения. Протокола от заседанието на 27 ноември е раздаден. Има ли възражения? Няма. Нека го одобрим. По съобщения на председателя нямам съобщения. По точка разни няма поступили заявки, заявки следователно веднага преминаваме към гласуването по изпълнение на хартата на основните права от Европейската институционна рамка. И ако сте готови с картите за гласуване, можем веднага да пристъпим към гласуване. Изменение едно за, против, въздържали се, одобрява се. Две за, против, въздържали се, приема се. три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 против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, от... приема се 11 за. Искате да проверим 10. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Приема се 44 за, против. Въздържали се. Не ми показвате ясно. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте 44-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Да проверим и 45.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 въздържали се, приема се 59 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля 60 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, приема се 66 за. Искате да проверим 64, добре? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. 60 отпада. Шестдесет и за. 67 за, против, въздържали се, приема се 68, отпада 69 за, против, въздържали се, приема се 70 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 79. Добре да проверим 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 79 за, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване на проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Now, uh, those of you that, that have the intention of going to another meeting... Ще помоля тези от вас, които искат да отидат на друго заседание или да пият кафе, да напуснат залата тихичко, за да можем да продължим с работата по петицията. Имате няколко минути на разположение. Вносителят на петицията не присъства. Скъпи приятели, нека да преминем нататък. Let's proceed to petition... Петиция 0207 за замърсяването на плажа Уитбърн, в Обединеното кралство. Вносителят не присъства по здравословни причини, желаемо бързо възстановяване, но ще помолим колегата Джули да прочете от името на вносителя под подготвената реч. Благодаря. Както казахте, господин Робърт Латимър няма как да присъства тъй като има операция на коляното. Трудно му е предвиждането, нека му изпратим най-добри пожелания. Първото оплакване към комисията беше 2000 година, 2012 година имаше решение на Европейския съд. Става дума за капацитета на канализационната система в моя избирателен район и изпускането на замърсяващи вещества в морето, нещо, което е много лошо и за плажовете. Извинете, прекъсва председателката. Ще помоля всички, които нямат причина да са в залата и не желаят, веднага да излязат и да разговарят извън залата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 I, I will read, um, И тъй аз ще прочета дословно изпратеното от господин Латимер. Това е неговия отговор на отговора на комисията от 31 октомври 2018 година. Комисията разчита на данните на ДЕФРА и Агенцията по околна среда, както и компанията Northumbria Water Limited. Става дума за 298 380 кубични метра, изпуснати в продължение на 8 месеца. Обяснява се, че това е резултат от снеговалежи, и проливни дъждове. Но всъщност 2018 година беше една от най-сухите отбелязвани до сега. При снеговалежите имахме само 6 до 10 см в рамките на 5 дни. Следователно не се обръща внимание, че системата на Уитбърн би трябвало да отговаря и на изискванията на директивата за пречистване на градски отпадни води и да може такива обстоятелства също да не водят до изливане в морето. Твърди се, че има проучване от 2010 година, което показва, че когато изливането е за по-малко от 30 минути, тогава то не се регистрира. Същевременно 25 минути са достатъчни за изхвърлянето на 4500 кубични метра непреработени отпадъчни вещества. На второ място, в отговора на Обединеното кралство се казва, че когато има прогноза за дъжд, компанията Northumbrian Water Limited изпразва резервуара до 2000 кубични метра. Резервуарът съдържа 7000 кубически метра преди автоматичното му изпразване. Това означава, че за по-малко от 30 минути се изхвърлят 4500 кубични метра. Това отново не се регистрира. Но виждаме, че в резултат на това има останки на входа на пречиствателната станция. Мерките за отстраняване бяха минимални. За какво става дума? За изграждането на тухлен язовир, но не се изпълни изискването, като имаше допълнителен резервуар – който не се използва обаче при бури. Имаше и накисвателни помпи, които бяха приспособени към помпените станции, за да може тези останки на входа на предчиствателната станция да бъдат преработени така, че да са много малки. Но именно за това и те не се регистрират. Материалите, предоставени на комисията по време на разглеждане на случая от съда, не бяха достатъчно информативни. Не са направени подобрения, така че канализационната система да спира тези изливания в морето. Същевременно комисията не разполага с разследващи правомощия, но тя и не може да се води единствено от данните, предоставени от обвиняемата страна. Би трябвало да се търсят независими доказателства. В противен случай е, директивата става безсмислена и подлежи на всякакви тълкования. Ако комисията беше подходя по този начин, аз нямаше да се обръщам към комисията по петиции днес. Много е важно да се направи обхватно проучване на структурата на канализационната система, да сме сигурни, че тя отговаря на изискванията и има капацитета да покрие още 5000 жилища, които в момента се предлагат за изграждане. В този случай не става дума само за национални правомощия, тъй като се е произнесъл Съда на Европейския съюз. Има изисквания за подобрения – а виждаме, че те не са направени. И системата на Съндерлан всъщност не преработва всички канализационни потоци. Това би ни казал вносителят, ако можеше да присъства днес. Благодаря, Джуд. Това е един от тези случаи, по които си мисля дали това ще е последния такъв казус, който ще можем да, да, да разгледаме, както си му реда, докато Обединеното кралство е все още член, държава членка. Правото на петиция е право на всеки граждан и много се радвам, че Робърт Латимър се е възползвал от това си право за петиция пред парламента. Европейската комисия има думата сега. Госпожа Рос или Пол Спайт. Заповядайте. Комисията също така е получила предварително копия от писмото на господин Латимър. Не сме, нямаме несъгласие в общи линии. Подобренията действително не са не са отговорили на нашите надежди, нито на Обединеното кралство. Първоначално имаше известно разногласие с, страната. Те не бяха съгласни за това какви подобрения са а, нужни в Уитбърн, но след а, дебати се съгласиха да, да инвестират а, сериозни а, средства за подобряване на положението. Значи, получихме редица а, жалби не само от господин Латимор от Уитбърн, но и от други райони на Обединеното кралство и разбираме, че въпреки, че Обединеното кралство се справя добре с изграждането на преработвателни станции, много, прекалено много разливи има, които не биват преработвани. В Уитбърн по въпросите, които повдига господин Латимър. Трябваше да изчакаме инсталирането на новите е, системи, края на 2018 година и след това да проверим а, дали а, е, са ефективни е, инсталациите. След това трябваше да се запознаем с датите за разливите, които ни бяха предоставени от господин Латимер. Продължава да има раз, разливи, въпреки а, въпреки е, подобренията. Подобренията са повече от това, което твърди, че с господин Латимър не е само стена. Има е, по-голям е, капацитет за съхраняване. Също така преграда между системата и теченията по повърхността, но за съжаление разливите не са намаляли достатъчно, достатъчна степен. Така че от тук нататък какво а, ще прави комисията? Ще разгледа възможности за допълнителни действия по процедура по неспазване. Благодаря. Значи по-нататъчни санкции се предвиждат. Отчитаме това. Сега депутатите имат думата. Джуд, е в друго качество. Извинявам се, че в две свои качества. Ще взема думата, сега говоря от собствено име. Искам да кажа, че приветствам а, решението на комисията. А, случаят е доста дълъг и болезнен. А, а, това е една от най-мръсните части а, дори на Европа и, и добре да си дадем сметка публично, че в северо-источна Англия сме сме преживели на положително развитие от много високо замърсяване до, до, до положението, което е сега. Област с сериозни природни богатства – и това е благодарение на европейското законодателство, подобрението на реки, плажове, крайбрежни области и изобщо водоснабдителната система, както и канализационната система. Трябва да внимаваме обаче да не позволим да се върнем към старото положение и трябва да се следи да се изпълняват задълженията, които са поети от държавите членки. Искам да а, изкажа благодарност на Боб Латимър и на а, а, всичките хора, които са водили кампании, за да се приемат това европейско законодателство. Често пъти трябва да сте много усърден а, като местен а, а, човек, водещ кампания, защото а, това е фраза с множество интереси и сте изправени пред много-много трудности и прегради. Много фрустриращо е и е, когато господин Латимер внесе е, жалбата през 2000-та година по отношение на това какво се случва, основната му цел, основната му тревога бе свързана с е, качеството на водата, които, в които отплуват неговите внуци и, и местните деца изобщо. Местоположението на скалите в Уитбърн над тръбата, изливаща канализационните е, течности, е, всъщност му даваше уникалната е, позиция, даваше уникално положение да е наясно с това колко често има разливи и изливане. Това ви дава различна гледна точка в сравнение с това какво се докладва официално тук виждаме какво е установено от местните. Много години а, бяха необходими да стигне казуса до съда и благодарение е, на Волма, а, а, член на Европейския парламент, а, от областта също помог, спомогна сериозно за това. Така че ние не се опитваме да отречем, че е, е свършено много, но Нортембрия Лотър разполага с 5 години да изпълни решението на съда и корективните дейности, които са предприяти, са безспорни. Те са свършени, но въпросът е доколко са ефективни. Те всъщност са изпълнени в рамките на последния ден или няколко дни. Много е проточен, много се проточи този случай. и Хората продължават, местните продължават да, да събират снимков материал за канализационни а, разливи и, и изобщо течности по а, скалите в а, волата. Понякога има разливи дори от канализационни шахти което не би трябвало да става. И аз като европейски депутат, ако съжалявам нещо, е, че не съм успяла, както съм успяла при други а, петиции, да събера всички заинтересовани страни участници на едно място, на една маса, така че да обмислим заедно за едно а, приемливо решение. Но призовавам а, комисията, наистина а, ви моля да се опитате да, да приобщите всички. Местната общност, а, господин Латимър, защото би било трагично положението, ако ако хвърлим на вятъра това, което е свършено до сега. Много усърден труд от страна на лицата, водещи компании, природозащитниците и законодателството трябва да, да, да има въздействие, за да има и доверие в него. И последното нещо, което искам да кажа, да повторя това, което каза господин Латимър. И спори се по отношение на данните, информацията, броя на разливи, качеството на водата по крайбрежна, в крайбрежната ивица. И затова призовавам и комисията да се възползва от разследващата си функция и да се здобие с независима информация за това какво е реално положението на място. Надявам се. Аз съм участвал в кампанията за оставане е, в, обедин... в Европейския съюз и много ползи за е, моята област е, има Европейския съюз. А, ако се стигне с излизане, ако се стигне до излизане на базата на споразумение, ще има преходен период и а, бих искала опазването на околната среда а, да продължава да се подчинява на, на, на, на европейските норми и да не може Брексит да доведе до отмяна на тези норми. За това ще настоявам. Именно за това а, ние създадохме отново преизградихме а, доверието в области, където хората са основно цинично а, настроени. Именно такива а, случаи показват ползата за, за местните общности от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, Джуд. Да, наистина доста смесени чувства има хората често не си дават сметка за това какво, какво губят. И опазването на околната среда е също една от ползите от членството в е, Европейския съюз. Петър Яр, следващия оратор. Да разполагаме с всички факти, но ще постъпват и нови, нова информация от комисията и понеже това е британска петиция и не знаем какво ще става през едните седмици, искам да кажа комисията не знаем какво ще стане на 29 март. И е важно да не получи усещането вносителя, че е, Обединеното кралство вече е извън Европейския съюз и затова предлагам да се следва обичайната, нормалната процедура. А пък през едните седмици може пък и да, да излезат а, някакви изненади, да, някакви неща да ни изненадат и се окаже, че ще можем да помогнем на вносителя и, и в по-дълъг срок в бъдеще. Следващия оратор. Да, напълно съм съгласен с, с, с Джудит, аз мисля, че има технически въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Интересно е, че има няколко жалби, не само на тази на господин Латимър, а пък подобренията в системата са незадоволителни. Затова мисля, че трябва да подкрепим господин а, Латимер и комисията в, в отношение на стартирането на, на, на процедура по нарушение. Значи, да, подкрепям вносителя. Добре, значи оставя аз да обобщя петицията, оставя отворена, изчакваме комисията да получи необходимата информация и да продължава да поддържа диалог с британските власти по отношение на, на нивата на, на разливане. Също мисля, че трябва да изпратим комисията ни, да изпрати писмо до а, британските органи, така че да знаят, че следим този въпрос. Да ги попитаме как а, се справят, какво а, вършат по въпроса за тези отпадни води. Да, комисията, да, продължавайте все така. А, много добра работа сте свършили. Надявам се, че максимално скоро ще се разреши този проблем. А, моля, изпратете е, нашите най-добри пожелания за бързо оздравяване на господин Латимар. Благодаря. Благодаря. Ами нямаме към следващата точка. Ами именно посещението, последващо действие след, а, от препоръките след посещението в Галиция 2013 година, преди началото на, на този парламент, този мандат. Аз тогава не съм била член на комисията, така че е, издадени са препоръки, прияти са препоръки и това, което трябва да направим е да да видим проучвателната мисия какво е открила и какви са препоръките. Давам думата първо на вносителите. Господин Рег... Гиера Гомес и Филипе Каноса Ентонадо. Имате по 4 или 5 минути е, всеки от двамата. Колкото по-кратко, толкова по-добре. Hola, buenas tardes. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря за възможността, която ни се дава да напомним за този проблем а, с Рио де Бурго. А, ние обърнахме внимание още преди 5 години в Лакоруня това място е много важно за събирачите на черупчести мекотели. Ние имаме голям брой регистрирани такива събирачи и тяхната организация отчита, че има много сериозно замърсяване заради неконтролирането изпускане на различни отпадъци. Имаме няколко фабрики могат да изброя техните имена, които са всъщност отговорни за това замърсяване на нашето речно устие. От това страдат и рибарите в Лакоруня, така че аз представлявам и тяхното сдружение. Този проблем беше представен пред Европейския парламент, за да обърнем внимание, че Местните и регионални правителства на Испания загърбват един много важен екологичен и социален проблем. Тук имаме различни аспекти. От една страна рамковата директива за водите, изискванията за пречистването на отпадни води, и това, което е направено съответно 2015 година, що се отнася до пречистването на тези води. Имаме също така и директивата за изискванията за качество на водите с черупкови организми. Тук имаше някои подобрения, които бяха направени, но трябва да се обърне внимание на причините и следствията. Това, което води до замърсяването на речното устие, има около 300 кубични метри, които са замърсени, най-различни отпадъци от органичен и неорганичен происход. В същия доклад знаем, че се реши 2013 година да се направи посещение от анкетната комисия. Испания Целта беше да бъде заставена да изпълни своите задължения и да обърне внимание на речното устие Бурго. Имахме и проект за възстановяване на зоната. Но тогава минаха 5 години а се настояваше испанското правителство да предприеме мерки колкото се може по-бързо, за да се възстановят морските ресурси на тази зона но не виждаме мерки нито в краткосрочен, нито в средносрочен план. Не са предприяти е, всички необходими стъпки, така че устието е, да не бъде замърсено и флората, фауната, рибарите, събирачите на черупчести мекотели да не страдат – Нека ви напомня, че 2012 година за жалост имахме смъртен случай с едно момче, което не успя да излезе, защото заседна в тинята от отпадъци. Въпреки това не виждаме да има воля от страна на изпълнителната власт и за това ние нямаме друг избор, освен отново да дойдем при вас – и отново да говорим, че тези 600 хиляди жители на Лакоруня и област разчитат на вас. Необходимо е да се проучи защо испанската държава не е обърнала внимание на съставения доклад и не е предприела необходимите екологични мерки. Thank you very much, Mr. Е, Canosa Entonado. Благодаря, господин Каноса Ентонадо сега. Добър ден на всички. И благодаря на комисията за това, че ни дава възможност да се изкажем в парламента от името на платформата, която защитава Риадълбурго. Фактите са известни на присъстващите. В Риедълбурго имаме 400-500 хиляди жители, а също времено в по-големите области вече стигаме до 26 хиляди и така нататък. Е, искам да ви покажа нашите диапозитиви. На втория диапозитив всъщност се виждат най-важните точки по реката, където има изхвърляне на отпадъци. Това не са единствените места, но са може би най-съществените. На третия диапозитив виждате също снимки които показват някои от местата, където виждаме това явление. Ако направим сравнение с снимки от преди 10 години, ще видим, че те са абсолютно същите. 10 години са минали, а няма никаква промяна. Комисията по петиции излезе с предложения, но не виждаме те да са ефективно изпълнени. Ето защо трябва да продължим да говорим за качеството на водата в Рия де Бурго. Всъщност, в хода на нашата история 15 000 работни места са били зависими от качеството на тази вода и рибари, и събирачи на черупчести и мекотели – но сега виждаме, че качеството на водите се е променило. Има нова пречиствателна инсталация в Виго и ни се казва, че тя би трябвало да покрие 800 000 жители, но всъщност покрива 300 000. Проблемът е, че когато тази пречиствателна инсталация беше изградена, никой не обърна внимание на това каква е канализацията на място преди изграждането на инсталацията. Въпреки, че Платформата, която представляваме тогава, разговаря с администрацията и заяви пред всички, че има проблем, че тази инсталация просто няма да може да пречиства цялото количество вода, защото не се отделя водата от дъжда от една страна и от друга страна мръсната фекана вода. Имаме и подпочвените води, които преди излизаха на повърхността, но сега не. Следователно няма пречиствателна инсталация, която да може да се справи с всички тези условия. Има още нещо. Капацитетът на входа е 12 кубически метра в секунда. Но Същевременно след това водата трябва да стигне до централната част на реката, а могат да се изхвърлят до 8 кубични метра в секунда. Какво се случва с разликата от тези 4 кубически метра? И още нещо, което трябва да се отбележи – когато вали дъжд, е ясно, че количеството на водата се увеличава и имаме увеличение, което е неколкократно и на дебита, който трябва да се обработва. Обяснявам всичко това, за да може да разберете проблема в цялата му сложност. Виждате следващия диапозитив ние обръщаме внимание на това, какви са местата за помпане. Това са помпени станции, има пет такива в Виго и при приток на вода те автоматично се отварят. Следващия диапозитив, знам, че няма много време. Следващия диапозитив показва какво е социалното отражение на изхвърлянето на тези отпадъци. Иначе, разбира се, аз мога да ви представя безброй документи, които го доказват. Предпоследния диапозитив – ние напомняме на всички това, което е най-важното. Виждате тези снимки от нашата река, виждате биоразнообразието, за да може то да бъде опазено е необходимо наистина водите да бъдат пречистени, да бъдат в добро състояние. В противен случай всичко това е заплашено. И накрая ви напомням за нашата платформа – ние участваме много активно в опазването на реката. Очакваме от ваша страна да бъдете също така ангажирани и да се обърнете към Испания и съответните власти с настояване те да изпълнят всичко по рамковата директива за водите. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега нека да чуем отговор на Европейската комисия. Господин Фернандес Гомес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията си отбелязва, благодари на вносителите на петицията. Ние, разбира се, ще обърнем внимание и на тази информация и на всякаква друга информация, която би стигнала до нас. Много е важно наистина да се изпълнят изискванията във връзка с европейското законодателство. Ние сме на разположение на Комисията по петиции, за да можем да улесним нейната работа. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на членът на нашата комисия, Анна Миранда. Eh, благодаря, госпожо председател. Днес е много важен ден за галицийските реки, защото още от 2013 година работим тогава. Имахме и мисия в нашата страна. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха петицията, както и би трябвало. През ноември, освен това, взехме решение, така че и вносителите на петицията да дойдат тук, да могат да присъстват и да вземат отношение по доклада за галицийските реки. Въпрос, който е много важен в моята страна. Искам и специално да поздравя Дейвид Лонг, който присъства тук, който е секретаря на организацията и който е заедно с нас. Благодаря на всички членове на екипа. Това е проблем много важен за хиляди граждани в моята страна. Ето това е окончателният доклад. Знаете, освен това, че различни членове на нашата комисия, заедно с госпожа Занока, госпожа Викстрам, посетихме на място и имаме много важни препоръки – за да може да се даде приоритет на проектите, свързани с този проблем. Ние през всички тези години работим заедно, така че трябва да благодаря и на колегите, които ни предоставиха информация през различните години – винаги е имало притеснение, че изискванията не се изпълняват. Именно за това ние настояваме да се работи. Например, ако разгледаме доклада, виждаме, че не са изпълнени много важни стъпки, за да се възстанови баланса в зоната. Трябва да се работи с галицийското правителство, за да има цялостно пречистване и да се работи в областите на Лакоруня и на Виго. Пак казвам, проблемът е много важен, става дума за нещо, което е основно и за екологичното, и за социалното развитие, защото от това зависи поминъка на рибарите и хората, които събират черупчестите мекотели. Зависи заетостта, която намаля в тази зона точно заради замърсяването. Споменава се изграждането на новата пречиствателна станция, но въпреки това проблемите продължават, както установихме през месец юли, заедно с носителите на петицията в Риадебурго. Те също си остават и във вътрешен план нищо не е направено, така че да се изчисти тинята и да се подобри качеството. Разбира се, тук има опасности за новите структурни фондове. Би трябвало да настояваме петицията да остане отворена, да се предприемат стъпки срещу испанската държава. Ние бихме искали отново петицията да се отвори, като благодаря много на членовете, които подкрепиха Имаше и група, която беше против, но ето сега имаме възможност отново да отворим темата в политически важен момент. Важно е да чуем и вносителите на петицията, които са при нас заради своето разочарование, въпреки предоставената информация, въпреки мисията. Виждат, че пет години са минали и нищо не е постигнато, почти нищо почти нищо от препоръките. Ние изхождаме от Марковата директива за водите и смятаме, че трябва да има проследяване, да има изискване, за да може в устията в Бурго и в Виго да има реално пречистване. Искам след като чуя и другите членове, да направя отново изказване. Благодаря. Много ви благодаря, господин Бланко. Много благодаря, госпожо председател. Добре дошли на галисийците. Добре дошли на всички, които са с нас и са от Галиция. Аз не бях член на Европейския парламент 2013 година, но ето, знам, че е имало такава мисия и доклад с поредица от препоръки. Е, имал съм възможност да се запозная с тези препоръки за Виго, също така и за Ферол. Те бяха включени в същия доклад. Имаше и препоръки за Корунската река Бурго но пет години по-късно какво виждаме? Да, ние знаем, че такива проекти не могат да се изпълнят от днес за утре. Трябва да има междувременно ревъзстановяване. Има положителни неща, но има и отрицателни. При Виго не беше спазан срока за, изпращ... за изграждане на пречиствателната станция беше септември 2015 година, но от април миналата година това вече е реалност. Също така, тук трябва да се изтъкне и финансирането от европейските фондове, благодарение на което можеше да се изгради съоръжение за пречистване на водите и предотвратяване на изхвърляне на отпадъците в реката, когато има силен валеж. Аз изслушах платформата, имаше някои технически съображения. Разбира се, аз не съм експерт, не мога да взема отношение, но доколкото разбирам, е имало план за мащабен проект със съответния бюджет и съответните технически характеристики, които да отговарят на предизвикателството. Не знам от гледна точка на своя опит дали можете да добавите нещо от техническа гледна точка, но в крайна сметка се стигна до Министерството защото това беше необходимо. Нещо друго, което трябва да кажа е, че в доклада се говореше и за това колко е важно да се говори с гражданското общество, да има прозрачност, да се следват действията пет години по-късно – Реганоса публикува на своята веб страница доклад от който се вижда как са изпълнени изискванията за околната среда в зоната. Също така има различни екологични инициативи, като 2008 година имаше тъй наречения конвент за възстановяване на зоната Света Луция и работа с рибарите. Що се отнася до Риадебурго, тук продължават усилията, за да може да има възстановяване. Не съм съгласен с това, което се каза. След известен период на бездействие можем да кажем, че сега се работи. Освен това, ще трябва да се одобри новия бюджет, защото ако не се гласува новия бюджет, ще бъде трудно. Преди не се правеше нищо, но ако не се одобри новия бюджет, скъпа моя Миранда, с цялото ми уважение ще ти кажа, че ти пък не бива да прекъсваш останалите. Би трябвало да имаш предвид това. No, es que me parece que no es Excuse adecuado, me. no es Excuse adecuado, me. no es adecuado. It's still me being the authority in this meeting room and I все още аз съм властта в тази зала и призовавам и двама ви да се придържате към даденото ми време за изказване. Сега, вие имахте думата и много дълго време се изказахте. Сега думата има господин Лопес. Господин Лопес, съсредоточете се върху петицията, а и не губете енергията си за колегите, защото комисията ни се в испански фарс, не искаме това да се случва. Аз го направих, защото тя ме прекъсна и вие трябваше не да я прекъснете, а не да ме опреквате мен. И пак казвам, след години на бездействие има представен нов бюджет. И всъщност миналата седмица точно се проведе среща с секретаря за околната среда в Галиция, за да се търси решение на проблема с речното устие. Защото до сега не е имало проекти с възлагане на обществени поръчки те първа започва да се правят първите стъпки. 8 милиона евро са заделени и ако това не се одобри, ще трябва да се мисли, защото се предвижда 24 милиона европейски фондове като съфинансиране. 24 плюс тези 8 милиона заложени в бюджета. Също така правителството заяви своите намерения да обяви търг за обществени поръчки, за да може 2020 година реката да бъде пречистена. Това е ангажиментът на правителството. Следователно се предлага конкретно решение. Fine. Now I need to... Добре. Сега трябва да определим крайния срок – и, да, и ще се наложи до нататък да ограничавам времето за изказване. Господин Милан има думата за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Надявам се да бъдете гъвкава, защото проявихте голямо великодушие пред предишните оратори. Затова се надявам да не ме прекъснете след две минути. Моля за гъвкавост. Аз бях част всъщност от това посещение през 2013 година. Със сигурност имам личен и политически ангажимент с тези речни устия. Но мисля също така, че испанските власти също са поели своя ангажимент и ако теглим чертата, последните 20 години са всъщност много положителни. Имаме зони, които произвеждат най-различни черупчести мекотели. Там условията само се подобряват през последните години. В зона А имаме плюс 20%, в зона Б 80% е, и нещо. И така нататък. Има чувствителни подобрения, така че аз не бих казал, че през последните години имаме отрицателен резултат. Точно обратното и никой не може да отрече тези обективни резултати. Но днес говорим за Рио де Бурго. Ясно е, че остава работата по пречистване на тинята. Но не може да се говори за бездействие или парализа, е, междувременно бяха направени различни проучвания на въздействието и както каза и господин Бланкос, миналия вторник имаше много важна среща с регионалното правителство и бяха заделени тези 8 милиона. Освен това, имаме и пречиствателната станция, както и плана за регенерация на Рио де Бурго. тъй като канализационната система имаше проблеми и при сухо и при дъждовно време 2008 година. Но междувременно със сигурност е имало напредък. Ако погледнем Виго, не може да се отрече колко е важна пречиствателната станция. Това е най- един от най-големите проекти в Европа през последните години, може би най-голямата пречиствателна станция в Испания. Струва ми се, че това е важно. От 2017 година е, стартира изпълнението и като цяло пак ще кажа, резултатът е положителен – може би при Рио де Бурго напредъкът не е достатъчен, защото там наистина остава работата по пречистване на тинята, но не съм съгласен с тази толкова отрицателна оценка. Аз съм точно на обратното мнение. Мисля, че има много положителни резултати и то за кратко време. Разбира се, това са проекти, които изискват много време, но ми се струва, че автономното управление на Галиция, както и управлението на Испания на национално ниво, със сигурност са си свършили работата. Да, пак казвам, Рио де Бурго не е изцяло завършен проект, но напредъкът е очевиден. Благодаря. Thank you very much. We are running съжалявам, но много закъсняваме. Така че ще дам думата на Роса, но моля на всички испански колеги. Няма нужда да повтарят това, в което колегите са вече се казали преди вас. Роса, имаш думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз е, наистина смятам, че всички администрации, включително и Галицийското управление, доказаха своя ангажимент с качеството на водата както и проектите за пречистване. Това се вижда още от 2009 година до сега. 70% от водите тогава не бяха пречистени, а сега повечето са в добро екологично състояние. От 2009 година имаме подобрение с над 10 пункта. За Рио де Бурго, както каза и колегата Милян, имахме е, инвестиция от 200 милиона евро. Тук е, участва и местната власт, и държавата. Със сигурност ние сме тръгнали по правилния път. При Виго има очевиден напредък, комисията също – каза, че там няма да проследява повече дейността, защото нормите на общността са изпълнени. А за Рио де Бурго също е направено много. Не съм съгласна, че е имало бездействие. Пако също го каза. Имахме цяла мрежа от колектори, беше инвестирано в пречистването. В никакъв случай не е имало бездействие. Аз също смятам, че има положителен баланс и Както беше отбелязано, на 15 януари се проведе специално заседание между Министерство на околната среда и представителите на Автономното управление на Галиция, за да се разгледат точно тези теми. Така че има резултат, различните правителства работят по темата. Нека не я политизираме. Нито Миранда, нито Пепе Бланко, нито аз трябва да я политизираме. Не може да се делим на добри и лоши. И това няма да помогне на реките. Това, което ще помогне на реките е да сме сигурни, че поетите ангажименти от правителството на Галиция, от правителството на Испания са изпълнени. Благодаря. Благодаря ви, че се вписахте в отделеното и време. Елеонора Еви. Благодаря ви. Ще бъда съвсем лаконична. Искам да взема отношение по тази петиция в подкрепа на вносителите на петицията, на колегата Анна Миранда и в подкрепа на доклада, изготвен от нашата комисия след посещението и преди 5 години. За мен е много важна ролята, която играят вносителите на петицията. Те продължават да изискват публичния дебат и продължават да настояват за добро прилагане на европейското законодателство. В качеството си на пазители на законодателството на място, именно гражданите могат чрез петициите да поискат промяна, за да поемат най-накрая отговорните органи своята отговорност и да приложат европейското законодателство. Смятам, че предприятите мерки от страна на Европейската комисия са прекалено бавни и недостатъчни. Много време изтече от първата, внасянето на първата петиция, така че трябва да продължим да настояваме за по-бързо премахване на слабостите с прилагат на това законодателство. Подобни нарушения се случват не само в Испания, но и в моята страна. Така че настоявам за приемане на бързи мерки. Благодаря, господин Митрофанов има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Преди 5 години преди 5 години моят предшественик в тази комисия госпожа Ждановска участва в а, посещението и след като се завърна от посещението, обсъдихме с нея резултатите от него и тя ме помоли да припомни три основни заключения от това посещение. На първо място, гражданското общество много активно защитава своите интереси, като се възползва от възможността да, внес, да внася петиции пред нашата комисия. И това е добър пример, който могат да последват всички организации на гражданското общество из цяла Европа. На второ място, Чудесно е, че Европейския съюз има толкова високи стандарти на опазване на околната среда. Ако тези стандарти се прилагат надежно, те могат да променят живота на всички европейски граждани. И на трето място, през следващите няколко години ще видим какви, какво е въздействието на продължателното ни посещение в този регион. Ще насърчим централното испанско правителство и местните регионални правителства да подобрят положението с опасност на околната среда в региона. Но е фактът, че пет години по-късно проблемите все още не са разрешени. Продължаваме да говорим за същите проблеми с замърсяването на речните устия. Така че подкрепям организация на градското общество от региона и смятам, че трябва да продължаваме да искаме от Европейската комисия да предприеме действия, за да гарантира решение, което да отговори на нуждите и исканията на местното население. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тарика Брас има думата. Ще си скажа съвсем сбито. Няма да повторя нищо казано към, до момента само една минута ми дайте. Искам изцяло да подкрепя каузата на галицийските реки и на вносителите на петициите защото ми се струва, че проблемът е наистина скандален. Ето виждаме закъснение, но сега като че ли всичко върви по-добре. Но аз малко се колебая тук. Комисията като Чили проявява интерес, но от друга страна пък като Чили нищо не знае. А ние очакваме тя да ни даде информация. Обикновено комисията идва с много информация, но днес съм много очуден. Просто исках да го изтъкна. Може би аз не съм разбрал. Благодаря. Интересно заключение. С това изчапахме списъка на записалите се оратори. И отново ще дам думата на носителите на петициите съвсем накратко за много бърз коментар по минута на човек. Имате думата. Eh, Исках само да поясня два въпроса. Даните, които ние предоставяме, са свързани с това, че техническите експерти са ни ги предоставили. И след една година работа на пречиствателната станция в Виго, ние виждате, че всъщност по никакъв начин не се спазват изискванията за състоянието на водите преди те да са поступили в пречиствателната станция. Това беше едно от изискванията. Говорим за 600 000 жители, които зависят от това. Благодаря на комисията и нашите самишленици също благодарят, че ни се дава тази възможност, но трябва да поясним следното. Няма никакво съмнение, че за да се реши един проблем, трябва проблемът първо да бъде признат. Ако той не се признае, няма никога да бъде разрешен. И точно това се опитваме да направим – като разговаряме с представителите на управлението в Испания на съответните три нива. За това благодарим и на Европейската комисия за това, че върши своята работа. Разбира се, тя не може никого да задължи, но за да можем те, ние да бъдем чути, трябва да ни чуете вие. Благодаря. Благодаря. Вие искате ли също думата? Но много накратко. Аз също искам да се присъединя към казаното от колегата. Искам също така да подчертая, че ние не се чувстваме достатъчно защитени и за това искахме да дойдем при вас и по някакъв начин да потърсим вашата подкрепа и защита. Вие говорите за тази станция и за това колко е крупен този проект, но все пак минаха 5 години, което ми се струва доста дълъг период и трябваше да е достатъчен период, за да се оправи качеството на водите в Рио де Бурго. Да се надяваме, че в бъдеще това няма да е така. Но ще спра до тук. Още веднъж много ви благодаря за дадената ни възможност. И аз ви благодаря. Нека сега да се опитам да обобщя няма да е много лесно. Като си има предвид факта, че Европейската комисия не ни отговори по същество, установяваме, че има някакво подобрение. Щяхме да се радваме да чуем повече факти от страна на Европейската комисия. Чудесно ще, ще да бъде, ако Европейската комисия може да потвърди наличието на подобрение ясно и еднозначно. Ето защо смятам, че не можем да приключим работа по тази петиция на този етап, ето защо тя ще остане отворена. И ще изчакаме да чуем надеждно разяснение за положението с всяка една от петициите от страна на Европейската комисия, но също така и от страна на, европе... на испанските власти. Ето защо ще изпратим отново писмо до испанските власти и ще припомни на Европейската комисия, че трябва да продължи да е в тясна връзка с испанските власти, докато не се намери някакво решение, добронамерено решение. Но междувременно не можем да продължим без по-надежна информация. Един въпрос. За Рио де Виго чета становището на комисията, която казва, че тази тема няма да се проследява повече от комисията, защото са изпълнени европейските изисквания. Ето, имам го черно на бяло. Но комисията не го каза при представенето си. Ако това е така, то поне при Рио Девиго може да се подходи по по-различен начин. Ето това е документ от комисията. Аз го поисках и ми се беше даден. Защо не го казахте? Ето аз разполагам със съобщението на комисията. I would like to turn to the бих искала да се обърна към Европейската комисия и да ги запитам. В писмения ти отговор също може да прочетем, че Европейската комисия тяга до заключението, че не възнамерява да продължи да работи по тази петиция, но а, въпросите, които бяха повдигнати, не получиха отговор по-отделно от представителя на Европейската комисия, така че ще ви помоля отново да изясните позицията си. Ако можете да го направите, това много ще ни помогне. Благодаря, госпожо председател. Наистина комисията има различни съобщения по отношение на различните петиции. И трябва да е пределно ясно каква е позицията на комисията по отношение на пречистателната станция в Виго. Ние сме получили информация от испанските власти и е, сме заявили, че тази пречиствателна станция отговаря на изискванията. Освен това се направи анализ на извора и се установи, че са изпълнени изискванията на директивата за пречистване на градските води. Същевременно представеното от носителите на петицията не е известно на комисията. Ние не можем да се произнесем следователно и ще трябва да поискаме нова информация. По отношение на пречиствателната станция в Виго, обаче наистина можем да кажем, че са изпълнени изискванията на Европейския съюз. В последните съобщения за Рио де Бурго също е обяснена много ясно позицията на комисията. Благодаря. I am not intending to give... Не възнамерявам отново да подновяваме дискусията. Нека да действаме, да действаме последният начин. Чухме предишното ви изказване, разполагаме и с писмените ви отговори, но пък на предиците предоставиха нови елементи, което значи, че заедно с испанските власти ще продължите да разследвате случая, след което ще се върнете с обратна връзка към нас. А между но петицията ще остане отворена и чакаме отговор възможно най-бързо от страна на Европейската комисия. Благодаря ви, благодаря и на носителите на петициите, които идват толкова отдалеч от красивата Испания. Всичко най-хубаво и лек път! А сега продължаваме с следващата петиция. That doesn't happen often. Това не се случва често в нашата комисия. Благодаря ви. Продължаваме с следващата ни петиция. Петиция 0480, внесена от името решението на Комитета за гражданите на пияца Дарми за забрана на строителството в рамките на гражданско зелено пространство. Моля тези, които смятат да напуснат залата, да го направят възможно най-бързо и безшумно, за да дадем думата на носителя на петицията господин Диего Профили. Let's ask people from Spain to leave the room without talking. Моля също така и всички наши испански приятели да напуснат залата без да си говорят. To stay, please stay. Или ако искате да останете, моля да го направите съвсем безшумно, Добре дошли се да останете. And now, Mr. Profili, the floor is to you. Господин Профили, имате думата. Добър ден на всички. Казвам се Диего Профили и аз съм първият вносител на петицията за защита на пияца Дарми. Аз съм член на Гражданския комитет за защита на пияца Дарми и заедно с много от гражданите на Милано изготвихме тази петиция, чиято цел е да защитим историческата зона на пяца Дарми в Милано. Това е публично пространство, което сега е изоставено, но преди 20 години се използва италианската армия за военни упражнения. Зоната е, се състои от 42 хектара в западната част на, стра... на града на по-малко от 5 км от центъра на Милано. представлява 35 хектара зелена площа с дървета и няколко комплекса от военни сгради от 30-те и 40-те години. Собственикът на зоната, Италианското министерство на економиката и финансите, чрез една от собствените си собствените си дружества, именно Invimit SGR SPA, възнамеряваше да, продаде, да разпродаде парцела на частни субекти, като градоустройственият план на Милано позволява застрояването на 4000 недвижима имота, както жилищни, така и търговски. Като това решение беше взето през 2014 година без никакви публични консултации с гражданите на Милано, нямаше никакъв начин за намеса в процеса на взимане на решение от местните граждани. Зеленото пространство и местообитанията на биологичното разнообразие, които, които по естествен начин се създадоха, се дължеше на естествен процес на връщане на природата. Става дума за голяма площ от гори с дива флора и фауна, с блата и мочурища, където има различни видове птици, 39 вида птици, от които 34 са защитени от директива 2009-147, както и някои земноводни защитени от за директивата за местообитанията 92 наклона на черта 43. В една силно урбанизирана зона като Милано, където има едва 31,9 квадратни метра зелена площа за гра... на, на населението в сравнение с 24,6 квадратни метра в Барселона, 133,6 в Мюнхен или 154 в Штутгар. Ние знаем колко е ценно това биологично разнообразие и знаем, че той играе, играе съществена роля в случаите на големи горещини, като допринася за по-доброто равновесие на микроклимата, за качеството на въздуха и за хидрогеоложкото равновесие. Освен това, тази зона има и важно историческа и антропологична ценност. Това беше мястото на първото е, летище в Милано през 1914 година. същата тази зона беше използвана и от е, инженерът Енрико е, Форланини за строежа на, няко... на прословутите му дирижабли. Също така Наблизо се намира и а, бившите военно поделение Санта Барбара, както и военната болница на Баджо. Ето защо са редица асоциации и комитети, както италянски, така и международни, е, сред е, които Таунхол 7, е, град Милано, WWF e, и други се борят за защитата на този терен. Ето защо призоваваме институциите на Европейският съвет да подкрепят нашето искане, а именно призоваваме собствениката на Барцело, Министерството на економиката и финансите, както и на община Милано, като отговаря за градоустройството, гарантират на първо място, че пяца Дарми ще бъде запазен в си вид и ще бъде превърната в а, обществен парк и в а, натурална зона на биологично разнообразие. Също така настояваме тя да бъде класифицирана и да се гарантира защитата на защитените видове птици и земноводни. Също така насърчаваме Министерството на економиката и финансите да гарантира, че теренът няма да попадне в частни ръце, а ще се управлява като обществен терен. Благодаря ви за тази възможност да ви представим положението с пяца Дарми. Надяваме се с ваша помощ и с ваша подкрепа пяци Дарми да бъде спасена и да се превърне в ново обществено пространство, паметник, както историческо значение, така и природно богатство. Благодаря ви, благодаря ви, че вложихте толкова, сте вложили толкова време и енергия в защита на, на тази територия. Сега ще помоля Европейската комисия да ни каже малко повече думи. Думата има Магдалена Пруна. Добър ден, госпожо председател. Благодаря ви с това, че ми давате думата. Най-напред бих искала да благодаря на петицията за цялата информация, която ни предостави ще направим оценка на всички предоставени ни сведения. Ще изпратим на вашата комисия писмено съобщение, възможно най-скоро. Но възоснова на предварителната оценка на предоставените ни сведения бих искала да направя два коментара. На първо място изглежда, че проектът или по-скоро проектите попадат в рамките рамките на приложение 2 на директивата за оценката за екологичната оценката на околната среда. Проектът, който попада в приложното поле на това приложение, изисква да не се из... преминава през цялата процедура за оценка на въздействието върху околната среда, а само предварителна процедурите, наречения скрининг. Също така не се изисква изрично провеждане на публична консултация. Освен това бих искала да помоля вносителите на петицията, ако е възможно, госпожо председател, да ни разяснят два компонента. компонента. На първо място не стана ясно дали разрешителното за сторож вече е предоставено или не. И на второ място би било добре е да се уточни е, какви е, меки са били предприяти за разрешаване на проблема чрез жалби към компетентните национални органи. Благодаря ви. Сега давам думите към членовете на нашата комисия Елеонора Еви. Грация, молите, президенте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителите. Това е много важна петиция, защото всъщност донася историческата битка за, за Милано тук в Брюксел, в Европейския парламент. Милано е един град, който страда от лошо качество на въздуха. Цялата равнина около Милано и Ломбардия водени са процедури за нарушение заради емисии на азотен диоксид, както и наличие на фини частици. Това се отразява на, на, на живота, на качеството на живота на гражданите. Застрояване на тази област, която е регенерирана, където природата си е свършила работата и е донесла, довела защитени е, видове птици, това е един зелен бял дроб на града и да се е, покрие това да се застрои с е, бетон, би било ужасно. Напълно съм съгласна с носителите. Говорим за една зелена площ, която трябва да бъде защитена. Това е обществено благо, което подобрява качеството на въздуха за всички и, и нещо повече. гарантира био и осигурява биоразнообразие, нещо, което е от голямо значение за Европейския съюз. Това е нещо, което като цяло е в състояние на спад, така че наистина трябва да защитим а, тая зона. трябва да се следва, разбира се, озеленителен подход, но да не забравяме и културното значение на, на, на тази местност. Пят дарми е обект на градоустройствени мерки и трябва да избегнем допълнителното застрояване на тая зона. Мисля, че това трябва да остане едно зелено публично пространство. Трябва да защитим и видовете, животинските видове, които са направили свой дом, дом в тази зона. Разбира се, трябва да се е, развие допълнително, а, като се зачита историческото значение на, на зоната. Не разбирам комисията много какво иска да каже. достатъчно време мина, а, твърде малко е свършено от страна на, на властите. Казвате, че проектите, които там се изпълняват, няма да са в приложното поле на, на, на директивата. Искам да ви напомня, че а, при общинските а, градоустройствени планове а, трябва да има допитване до общественото мнение при такива, при такива проекти. Така че призовавам председателя на нашата комисия да направи всичко възможно тая петиция да бъде за петицията да се даде да знаят и на общината, както и на министрите, които отговарят за, за опазването на околната среда на тази зона. Министерството на околната среда, Министерството на економиката и Министерството на културните ценности. Благодаря. Всъщност, е, казахте точно това, което исках аз да кажа в резюме. Аз ще дам думата на вносителя за една минута максимум, ако имате нещо да кажете, защото предстои все още да разгледаме петицията за Брексит и трябва да я разгледаме преди да спре превода за деня. Ако нямате какво да добавите, аз просто ще обобщя. Благодаря. Има проекти, които са подадени за пяца Дарми, има план за действие в момента. 290 хиляди квадратни метра а, засяга той. 50 11 11 етажни сгради с различно предназначение. А, това е един а, оазис на биоразнообразието. В момента само на 5 км от центъра на, на, на града. 5 км от а, е, Миланската катедрала, Дуамо. Та, за това сме тук, за това сме внесли петицията. Много документи сме изпратили на компетентните органи в е, Милано. Свързали сме се с а, е, зоолози, ботанисти, и всичките те изтъкнаха тези, тези въпроси и опасения. Благодаря. Благодаря. Нека сега обобщя. Разбира се, трябва да остане отворена петицията, трябва да изпратим писма до компетентните органи, министрите, както тук ще чухме, защото има ново правителство в момента, нови министри и те трябва да вземат предвид това. Очакваме а, съобщението на комисията а, максимално, в максимално кратки срокове, както обещаха. ще изпратим писма в Милано, в, в администрацията на провинция Ломбардия, както и на съответните министерства. Виждам, че вносителят е съгласен. Лек път ви желая обратно към дома. Благодаря, че дойдохте да разговаряте с нас. Желаем ви успех за този така красив край на Европа. И сега петицията за Брексит правата на гражданите. Следващата точка, за петиции сме получили, е, организирали сме изслушвания с комисията Либе, приемали сме резолюции в парламента и аз лично съм си сътрудничала тясно с преговарящия Мишел Бърние като председател на съвета на председателите на комисии. И така, трябва да, да вземем предвид да отразим Брексит и от гледна точка на петициите, които са внасени по-късно тези, които сега са включени. Всичко остава отворено, не, не прекратяваме нито една петиция по Брексит. Остават отворени и ежедневно следим промените и развитието. След отхвърлянето на споразумението за отегляне и а, как накосам а, правителството оцеля след, след вота на недоверие. И така давам думата на Фиона Готфри, вносителя. Ако може в рамките на 3 минути да представите това, което имате да кажете, защото точно в 18.30 преводачите ще ни напуснат. Затова ви моля да сте максимално кратка, за да може да изслушаме и колегите и комисията след това. Заповядайте. Ще се опитам да съвместим, може би, в три, ако ми позволите, от името на над милиона, над един милион британски органи, които живеят в Европейския съюз. А, искам да ви благодаря за това, че ни слушате. Преди началото на преговорите Тереза Мей и Мишел Барния обещаха, че 5 милиона жители, които упражняват правото си на движение няма да бъдат засегнати. След още една седмица политически хаос в Уестминстър, все още сме много далече от изпълнението на тези ангажименти. Това е ключов момент за Европейския съюз. Това са граждани, които са разчитали на това право. В Европейския съюз трябва да видим как ще бъдат третирани след Брексит. Това е послание което е от голямо значение по отношение на това какво прави Европейския съюз за своите граждани. Не е идеално в момента споразумението. Отнемат се основни права на гражданите, които са в момента в Великобритания тези, които са в Европейския съюз, британски граждани. Но все пак има, има някакъв, все пак по-добре от нищо само, че споразумението бе отхвърлено и ако, това, ако не се промени сегашното положение, Великобритания ще, Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз без споразумение. Това означава 27 отделни политики без а, нищо общо между тях, в случай, че излезнем без споразумение и много трудно да защитаваме правата си. Нито една страна не е прияла за сега законодателство, което да гарантира нашето законно пребиваване в страните след 29 март. Някои страни тази седмица предвижда да приема такова законодателство, но искаме да знаем какво става в другите страни. Ясно е това, което ясно е, че всяка страна по-отделно урежда този въпрос. А, някои страни са разработват споразумения, някои предлагат преходен период 15 месеца, други 3 месеца, някои нещо по средата. Британските граждани в някои страни ще, запомнят, ще запазят своите европейски правила по време на преходния период, а в други страни само някои права се запазват или никакви дори. Много объркано положението ще се стигне до, до дискриминация и сериозно объркване. И а, постоянно се повтаря, че нашите права в крайна сметка зависят от това как те ще се отнесат към 3 милиона от тях. Да, разбираме това, така че трябва да ви кажа, че този подход не ни изпълва с много надежди, като виждаме какво става до сега. Ние сме а, е, а, е, мобилен сегмент от населението, живели сме в много страни и не виждаме как а, е, такъв едностранен подход би помогнал за социалното осигуряване и за нашата заетост в страните, в които работим. Ние сме изправени пред едно несигурно бъдеще и несигурна пенсия дори. Трябва да мислим и за децата си. Това са британски граждани, които израстват в 27-те страни членки. Разделянето на семейство и даването на права на една, един от двама брати или сестри на другия е, е неприемливо европейски, след 4 месеца са европейските избори. Ще се върнете в своите избирателни райони. Ще молите гражданите да, да ви гласуват доверие още веднъж. Британските граждани, които живеят в които живеят в Европейския съюз, сме тези, които са напусна, сме напуснали най-евроскептичната страна на Европейския съюз и сме си платили за това. 60% от нас са загубили правото си на глас в Обединеното кралство и за нас би било много трудно, ако не е невъзможно, да се върнем в страната си по происход. Никога не, не сме се мислили за граждани на нищото. Ние няма нищо против нашия британска идентичност ние сме избрали Европейския съюз, но дали Европейския съюз ще избере нас е следващия въпрос. В случай, че няма споразумения, бихме искали, бихме искали да се е, гарантират е, нашите е, права, дори и при излизане от Европейския съюз без споразумение, защото ако ние не можем да разчитаме на Европейския съюз, кой, кой ще може? Ако не можем сега да разчитаме, кога ще можем? Това е вашата възможност да, да покажете, че това е един съюз на гражданите, а не един клуб на държави. Моля, възползвайте се от този момент. Благодаря. Effort, in this... Uh, Благодаря за всичкото време, което сте вложили в uh, това. И да, ние сме много съпричастни към uh, вашия случай. Моник Хокинс, много моля съвсем накратко да се изкажете. Моля да не повтаряте и една дума от това, което вече бе казано, така че да можем да свършим на време. В след 18.30 няма да имаме превод. Благодаря от тази възможност да говоря от името на 3 милиона близо една година, когато беше внесена тази петиция, аз а, участвах в една делегация по покана на Мишел Бърния в една, на среща с Миш, Мишел Бърния, който каза, нищо няма да бъде, да, се, да бъде договорено, преди всичко да е договорено. Сега в момента а, сме заложници на а, това, че е, Обединеното кралство не е приело е, споразумението за напускане на Европейския съюз, въпреки че първоначално беше гарантирано, беше казано от страна преговарящите, че това няма да настане. Постоянно сме настоявали нашите права да бъдат гарантирани. Какво има предвид по това? Е, Обединеното кралство и Европейския съюз трябва да да, да се договорят отделно по правата, на, на, по нашите права, дори и в случай, че не се приема цялостното споразумение за етегляне. Така че ние, нашите права да бъдат защитени от международен договор, а не от местни национални законодателни системи. Защ... Много отрицателни ще бъдат последиците за всички нас. През декември излезе българското правителство с този документ за това какво да се прави в случай на, в случай на излизане без споразумение. Кандидатстване за постоянно пребиваване, това беше гарантирано в споразумението, както и това да мога да, да доведа майка си в Великобритания, ако има нужда от моята помощ в бъдеще. Само, че сега вече, това вече не е възможно в случай, че не се изпълни излизането чрез споразумение. Вече чуваме, че ще се намалят правата ни в, чрез правилата за иммиграция. Това се вторично законодателство а, с, към а, за изпълнение на, на, на парламентарно прияти закони. От 2012, 2012 година до сега тези правила са, са, промене, са променили 65 пъти. Това е много а, а, непостоянно законодател, законодателство. А, трябва да спомена така нареченото поколение Windrush, което, скандала с което доведе до депортирането на много невинни граждани. Необходимо е да се гарантират правата ни на международно ниво чрез международен договор. В противен случай 3 милиона в оттеглящата се държава ще бъдат оставени на произвола на, на, на моментните решения на съответното правителство. Така че призваваме Европейския парламент да използва цялата целия си авторитет върху 27-те страни, така да дадат мандат на комисията да се заеме с Обединеното кралство и да се уредят правата на тези граждани. Имам предвид именно сега, дори и да се отложи прилагането влизането сила на 50 ти член. Моля да продължите да оказвате натиска, така че да се осигурят пълни права на свобод, свободно движение за 1,2 милиона граждани, които, британски граждани, които представляваме с нашата петиция. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега с удоволствие давам думата на комисията. Господин Амбо, знам, че това е много деликатна тема. Ние сме в ежедневен контакт с Мишел Бърние. Едва ли има нещо ново, което да ни кажете, но накратко. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за любезните думи. Ще бъда кратък, е, въпреки че може да се говори много. Ние знаем колко са притеснени тези, които имат право на свободно движение в Европейския съюз по-настояще ми са се надявали винаги да го имат. Би трябвало тези граждани да имат предвид, че от момента на излизане на Обединеното кралство те ще бъдат третирани като граждани на трета страна. Ние направихме максималното, за да смекчим последиците за тези 4,5 засегнати граждани, 4,5 милиона. От първия ден този въпрос е бил приоритетен в мандата на преговарящия. Винаги сме казвали, че правата на гражданите са предварително условие. През декември 2017 година ние стигнахме до принципно съгласие за това, че основните права на тези граждани би трябвало да бъдат гарантирани – и това беше записано в проекто споразумението, повестено през ноември. Беше заявено и на Европейския съвет на 25 ноември. Междувременно ние сме в редовен контакт с британското правителство. Що се отнася до споразумението за оттегляне, За нас акцентът пада върху продължаване на предоставянето на права на граждани, които вече пребивават в Европейския съюз, като право на пребиваване, право на заетост, право на липса на дискриминация и равно третиране – право на съгласуваност при социално-осигурителните системи. Няма да навляза в подробностите, но съгласно споразумението тези права са задължителни. Разбира се, има несигурност. Що се отнася до това за тези права да има абсолютни гаранции, това винаги е било водещ приоритет за господин Бърние. Понякога сме казвали, че може би е необходимо да има отделно мини споразумение за правата на гражданите, за да можем да защитим тези 4,5 милиона. Но може би е по-добре да има глобално споразумение, в което те да са включени. Според нас не би трябвало да мислим за провала на преговорите и ако обявим специална гаранция за тези права, може да се мисли, че ние смятаме, че ще има провал но разбира се, гаранции трябва да има, трябва да се вземат предвид и подробностите. Комисията посочи на 30 ноември, както и в началото на месец декември, че се отнася много благосклонно към проявяване на великодушие, дори и да няма споразумение с Обединеното кралство. Но тук мисля, че и двете преговарящи страни са заявили, че ще проявят великодушие. времено ние нямаме достатъчно подробности. Ние работим най-вече по хипотезата, че ще има споразумение. Не бихме искали да даваме сигнал, че може би такова споразумение няма да има. Благодаря. to, um, to colleagues, and I have Jude Curtin Darling first. Thanks. Uh, давам думата на колегите. Първо искам наистина да обърна внимание на тези 3 милиона и тяхната достойна кампания през последните няколко години. Тя показва огромното безпокойство и несигурност – Наистина много хора не могат да проумеят ситуацията и наистина мнозина в Великобритания не си дават сметка за психологическото отражение на това решение от 2016 година върху физическото и психическо здраве на хората. Така че аз много уважавам такива организации – които обединяват всички в името на правата. Но сега часовника тик-така, няма много време до 29 март. И именно за това, след като чухме нашия премьер в Камерата на общините този следобед да казва, че план Б е план А, план А е план Б и че всъщност няма промяна в нейните предложения – въпреки историческата и загуба в парламента, то е ясно, че трябва да поемем ролята на тези, които знаят как се защитават човешките права. Необходимо е да се работи с всички партии. Това и направихме. Миналата седмица изпратихме писмо до председателите Туск, комисаря Бърние, председателя Юнкер, господин Ферховщад, с апел за едностранна гаранция на правата на британските граждани в Европейския съюз, като се надяваме това да принуди британското правителство да направи същото за 3 милиона в Обединеното кралство. Много се радвам, че този следобед се каза, че разходите за постоянно пребиваване – се премахват и тези, които вече са платили административна такса, ще си получат парите обратно. Но хората трябва да бъдат поставени на първо място. Боя се, че моята държава и нейното правителство няма да предприемат първата стъпка. Затова наистина призовавам европейските лидери – нека да бъдат на висотата на този исторически момент и да поставят на първо място правата на гражданите. Именно това доказва стоиността на европейския проект. Ако не можем да защитим гражданите си, за какво говорим? Благодаря, Клер Муди. Благодаря. Сигурно ще чуете същото и от мен. Подобно на Джуди, аз искам да благодаря на представителите на тази великолепна кампания. Също така, вие като председател на комисията трябва да бъдете поздравена, защото непрекъснато сте ни подкрепили по този въпрос. Като представители на хора в Обединеното кралство. Непрекъснато получаваме писма от хора от нашите избирателни райони, от европейски граждани, които живеят сега в тях. И някои от тези писма съдържат потрясаващи истории. Трябва да ви кажа, че има хора, преживели ужасни неща – това се случва сега в Обединеното кралство в резултат на референдума. Изключително важно е ние всички да защитим тези хора, да бъдем техния глас. Защото те нищо не са направили, а са невинни жертви – Следихме всичко, което се каза в Уестминстър днес. Както каза и Джуд, излезе, че план А е план Б и обратното. Изобщо не се разбира, че тук има исторически провал. Много е важно Европейският съюз да направи необходимото за европейските граждани и за тези, които вярват в идеята за Европа. Така че ние подкрепяме вносителите на петицията. Време е Европейският съюз наистина да прояви смелост и да се ангажира с гарантирането на пълните права на тези граждани. Благодаря. Много ви благодаря. Имаме още 4 минути благодарение на преводачите. We ask you, you can leave when you feel that you can leave, uh, because we are still English speaking, most of us in this room. Разбира се, след това ние можем да продължим, тъй като повечето от нас тук говорят английски. Много благодаря. Самата аз бих искала да продължим, за да имаме всичко на запис. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на преводачите. Високо оценявам. Ще бъда кратка. Съгласна съм с колегите и това, което казаха за отличната кампания. Това е един благороден акт в една ситуация извън вашия контрол. В крайна сметка, тук говорим за еквивалентни нужди и потенциални ползи от двете страни. Затова на мен ми се струва, че нищо няма да бъде загубено, напротив, само може да бъде спечелено, ако се търси реципрочност и тези права дойдат на първо място. Разбира се, не бива да се мисли, че гражданите трябва да бъдат заложници на каквото и да било споразумение. Трябва да е ясно от самото начало, че за гражданите нещата стоят много по-различно, че те ще бъдат защитени и ще има права и за европейските граждани в Обединеното кралство и за британските граждани в Европейския съюз, но това трябваше да се направи още преди три години – благодаря, госпожа Уорд. Много се радвам, че я има тази комисия, въпреки да не съм нейн член. Много пъти съм присъствала и неведнъж съм чувала хора, които идват тук, за да ни разкажат за ужасния си опит. Те търсят решение на проблема – И е хубаво, че такива решения се намират. Идеята за едностранна гаранция на Европейския съюз е много важна. Самата аз гласувах да се отправи въпрос към Доналд Туск по тази тема 2017 година. Отговорът беше много неангажиращ, но отдавна се говори за това – Ние, с други думи, не предлагаме нещо ново. Този въпрос е бил повдиган на най-високо ниво и ми се струва важно и това писмо, което наскоро беше изпратено. Но би трябвало натискът да продължи. От моя гледна точка ще кажа, че ако има дори един единствен човек, който смята, че неговите права не са защитени, то това е страшно. Например, разбрах, че приемните деца няма да бъдат обхванати от текста, който щяхме да гласуваме. Това ме притесни много. Какво имам предвид? при определени обстоятелства, а ние не можем да си представим абсолютно всички фактори на семейния живот, всичко е толкова сложно, но дори ако един човек се окаже с накърнени права, това е твърде много. Ние не бива да позволяваме никой да бъде в уязвима ситуация. Благодаря, господин Ховард.